Okay, good morning. Let's start our work today. Добро утро, нека започнем работа. Разполагаме с проекта на дневен ред. Има ли предложения или коментари по дневния ред? Не, с това той се счита за прият. Нека направя няколко съобщения от името на нашата председателка. На 26 септември след обед, както вече знаете, ще се състои среща с представители на националните парламенти в контекста на доклада за европейското полугодие. Докладчик е господин Гозес. Искам да припомня на колегите, че следобедното ни заседание ще започне точно в 3 часа. След размяната на мнения с националните парламенти, непосредствено ще преминем към гласуване. по текста Интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни плащания. Второ, обратна връзка за тристранните разговори за пакета от две законодателни мерки. Бе постигнат важен напредък относно разпоредбите за държави, изпаднали в финансови затруднения. Ще продължим работа по условията, при които държава може да изиска финансова помощ. Следващите три странни разговори ще се състоят на 4 октомври. В рамките на тези разговори ще се обсъди докладът на госпожа Ферейра. Преди да започнем разискванията, трябва да ви направя още едно съобщение. Изслушване за предложението за банков съюз. След постигнато споразумение с докладчиците и координаторите, и след размяната на мнения на заседанието от миналата седмица, секретариатът изиска да се предоставят ресурси за извънредно заседание на комисията ни на сряда, 10 октомври, от 10 до 13 часа. На това заседание ще се проведе изслушване по законодателното предложение за управленията при криза и банковия съюз. Днес предстои да обсъдим два доклада, които са свързани. Доклада на госпожа Тайсен и доклада на господин Гиголт. Предлагаме и двата доклада да бъдат обсъдени заедно. Това е първата размяна на мнения и по двата текста. Давам думата на госпожа Тайсен. Ik ga ervan uit dat de collega's die hier zijn op deze... Благодаря, господин председател. Предполагам, че присъстващите тук колеги са прочели и предложенията на комисията. Няма да се спирам върху предложенията на комисията, за да не губим време. Те са доста подробни, текстът е с доста широк обхват. Вече проведох размяна на мнения с колегата Гиголд. Съвместно извършихме анализ. Ще започна с отправната точка. която обхваща 6 момента, Въз основата на тези 6 момента ще изготвя и текста на доклада. Първият въпрос е свързан с 100 милиона. Искаме ли да ли въпросът за награда от 100 милиона. Искаме ли да въведем единен механизъм за надзор върху банковия сектор? Вече от години изискваме въвеждането на подобен механизъм. Съжаляваме, че той не бе създаден по-рано. Така че в момента допускам, че всички можем да се обединим около идеята за създаването му. Няма спор за това, че такъв механизъм е необходим. Второ, необходимостта от установяването на ефективен целенасочен механизъм. Трето, допускам, че ще бъде създаден механизъм, който е напълно в съзвучие с правилното функциониране на вътрешния пазар. Четвърто, допускам също, че механизмът ще се отнася до кредитните институции в целия Европейски съюз. Предложението трябва да предполага и ясно разделение на отговорностите и функциите между Европейския надзорен орган и националните надзорни органи. Шесто. Надявам се, че ще се въведе добра система за отчетност. Надявам се, че ще предприемем всичко възможно, за да въведем добър механизъм за отчетност, когато се прехвърлят правомощия от държавите членки на общо европейско равнище. Що се отнася до влизането в сила на механизма, трябва да разгледаме и този въпрос – Следва да се въведе много добра система за надзор, която да разполага с необходимия капацитет. За тази цел трябва да предвидим капацитет още преди влизането в сила на механизма. Същото въжи и за нормативната уредба. Тя трябва да бъде приета преди влизането в сила на механизма. Това бе всичко от моя страна, господин председател. Ще изслушам с удоволствие изказванията на докладчиците в сянка и на другите колеги. Що се отнася до шесте теми, които изложих, то имам някои съмнения. Трябва да изработим метод на работа. Механизмът за надзор следва да обхваща кредитните институции в еврозоната. Същевременно той трябва да бъде обвързан с вътрешния пазар, т.е. трябва да се установи връзка между 17-те държави от еврозоната и останалите. Трябва да поговорим и за разделението на правомощията на оперативно равнище, разделението между общоевропейските структури и националните структури, какво, кога и при какви обстоятелства следва да се извършва. Тук трябва да отчетем и разликите между кредитните институции. Някои от тях могат да са обект на пряк надзор от страна на общоевропейската структура, а при някои общоевропейската структура следва да е последната инстанция. Тези институции следва да са обект на надзор от страна на националните органи трябва да обсъдим и въпроса за това на кого какви правомощия да се вменят. В случай на необходимост, всяка банка следва да е обект на надзор в рамките на механизма. Така ясно ще можем да разделим правомощията. Третият въпрос е свързан с функционирането на механизма за надзор. Тук трябва да направим ясно разделение между паричната политика и правомощията за надзор – Предвижда се функциите за надзор да се вменят на Европейската централна банка. В такъв случай трябва да има ясно разделение между тези функции и правомощията и в областта на паричната политика. Правомощията на Европейската централна банка в областта на надзора трябва да се дефинират така, че да се запази нейната независимост и тя да внесе своя принос за гарантиране стабилността на еврото. на ниво Европейска централна банка са предвидени и правомощия за Комитета по надзора. Това е структурата, която ще изпълнява правомощията за надзор. Възниква въпросът какъв ще е нейният статут. На ниво Европейска Централна банка трябва да се осигури участието на колкото се може по-голям брой държави. Трябва да се спрем и върху връзките с Европейския банков орган. Това е темата на доклада на господин Гиголд. каква следва да е връзката между Европейския банков орган и новосъздадената структура за надзор. Трябва да помислим също така и за това как в този комитет за надзор на ниво Европейска Централна банка ще се вземат решенията на надзорния съвет. Това бе всичко за функционирането на механизма. Има и кръг от въпроси, свързани с механизма за отчетност. Какво значение придават колегите на този механизъм? Какви са техните предложения за неговото усъвършенстване? Трябва да се установи и връзка към други елементи от Банковия съюз, като например схемата за гарантиране на депозитите. Но не е необходимо те да попадат в обхвата на този текст. Въпреки това, трябва да се опитаме да постигнем споразумение и по тези елементи. И накрая влизането в сила. В предложението за регламент се предлага единият надзорен механизъм да влезе в сила на 1 януари 2013 година, т.е. след 3 месеца. Вече бяха проведени много разисквания по този въпрос на заседанието на съвета на министрите на финансите и економиката в Никозия също бе изложено становище. Със становища излязоха и националните парламенти. Нашият председател, господин Шулц, също изрази своето мнение пред Франкфуртер Allgemeine Цайтунг. Ако тук в парламента се обявим за 1 януари 2013 година, това ще окаже въздействие върху организацията на по-нататъчната ни работа. Трябва да разгледаме и различните альтернативи – Какви са възможностите ни за избор? Съгласно предложението, Европейската Централна банка следва да упражнява правомощия за надзор съгласно член 127, алинея 6. Този въпрос бе повдигнат и във въпроса, поставен от госпожа Болс на миналата пленарна сесия. Споразумяхме се с комисията за това, че регламентът за механизма за надзор и механизмът е, и регламентът, извинете, за Европейския банков орган следва да се разглеждат заедно. Ако запазим правното основание, за което говорих, то правомощията следва да се вменят на Европейската централна банка. Това може да е от полза във връзка с стабилизирането на еврото, тъй като Европейската Централна банка има опит, има достъп до голям обем информация и показа, че разполага с необходимия авторитет. Авторитетът е много важен, тъй като само така можем да си спечелим обратно доверието на гражданите. Вменяването на правомощия на Европейската Централна банка означава, че ще се възползваме от вече съществуващи структури на ниво Европейска Централна банка, за да изградим един нов механизъм. Мисля, че това има своите предимства в сравнение с альтернативата да се изгради един нов механизъм от нулата. Съветът не смята, че има достатъчни основания за вменяването на правомощия на Европейската Централна банка. Но парламентът като със законодател трябва да гарантира широко мнозинство и в съвета. Трябва да побързаме, тъй като кризата продължава. Знаем също така, че на срещата на върха по въпросите на еврото бе взето решение за създаването на общ механизъм за надзор като предпоставка за даването на съгласие за Европейския механизъм за стабилност. Имам предвид даването на съгласие за пряко кредитиране на банките по линия на Европейския механизъм за стабилност. Това ще е една необходима стъпка, за да можем едновременно да се справим с кризата на банките и кризата с държавния дълг. Кризата, както казах, продължава. Трябва да вземем предвид това при разискванията по това предложение. Трябва възможно най-бързо да намерим възможно най-доброто решение. това предложение за законодателен акт следва да допринесе за възстановяването на доверието в финансовата система. Качеството си на докладчик много подробно се запознах с текста. Решението да се вменят правомощия на Европейската Централна банка ще доведе до някои ограничения във връзка с държавите членки но съгласно действащия статут на Европейската Централна банка има възможности на ниво система на европейските централни банки. Това ни дава възможности за усъвършенстване на предложението. Трябва да проверим и възможностите за други решения, например под формата на изменения в договорите. Да се надяваме, че успях до някъде да ви изложа проблемите. Първо под формата на шесте момента, върху които се спрях, и второ под формата на необходимите изменения. Въпросите, на които трябва да си отговорим, са свързани с правомощията на Европейската Централна банка и с правното основание. С удоволствие ще изслушам коментарите на колегите. Повечето колеги със сигурност вече са запознати с стила ми на работа като докладчик. Аз целя първо да постигна мнозинство на ниво комисия и след това в пленарна зала. Винаги се стремя към широко мнозинство. Благодаря, господин председател. И аз ви благодаря. И така, още веднъж, тъй като обсъждаме два доклада, които са много близки по съдържание. Давам думата на господин Гигол. Благодаря. Докладът е от особено голямо значение. Помня, че отдавна отвъд между партийните граници водихме разисквания за пакета за надзора от една страна, тук в парламента постигнахме обща позиция, същевременно обаче съветът блокира процеса. Можем да се гордеем съединението, което постигнахме тук. Можем да се гордеем с това, че осъзнахме, че е необходимо да се установи единен механизъм за надзор, като се има предвид кризата. Разговорите с ръководителите на трите надзорни органа миналата седмица ясно показаха, че въвеждането на двойна структура има своите недостатъци. Имам предвид въвеждането на структура на общо европейско равнище и на ниво държави членки. Това е източник на големи разходи за дънакоплаците. Ще ви дам за пример оценките на риска, проистичащ от отделните банки. Когато бяха извършени тези оценки, се оказа, че в един момент вече няма полза от тях, тъй като не са актуални. Съветът взе решение да постигне напредък по изграждането на банков съюз. Това е цел, която заслужава нашата подкрепа, особено като се има предвид, че вече от край време се обявяваме за започването на работа по нея. В момента времето ни притиска Създаването на Европейски банков съюз, вменяването на повече правомощия на Европейския съюз са въпроси обвързани и с Европейския механизъм за стабилност. Като се имат предвид нанесените до момента щети, мисля, че е абсолютно необходимо да се създаде добре функционираща структура за банков надзор. Същевременно, нези държави, които искат да се ползват от финансиране по Европейския механизъм за стабилност, трябва да вменят определени правомощия и на Европейския съюз. Още веднъж повтарям, че времето ни притиска, но не бива това за нас да е основание да сдаваме правомощия. Не бива да допускаме също така съветът да протака. Създаването на общо европейски механизъм за банков надзор следва да обединява няколко цели. Първо, създаването на ефективна система, в която да не се дублират структурите. Следва да се създаде един силен, ефективен механизъм с широки правомощия. Широките правомощия обаче предполагат установяването на демократичен контрол. Дори да вменим правомощия на Европейската Централна банка, трябва да предвидим възможности за демократичен контрол. Европейската Централна банка следва да е независима относно паричната политика, но това към момента не въжи за фискалната. Какво означава строгият контрол. Първо, трябва да имаме възможност тук в парламента да поставяме въпроси. Второ, трябва редовно да получаваме отчети и да провеждаме размени на мнения. Трето, трябва да имаме възможност да излъчим председателя на комитета за надзор. Четвърто, следва да имаме възможност за упражняване на правомощия в областта на бюджета. И пето, трябва да имаме възможност за провеждане на специални разследвания. Повечето от тези права вече са ни вменени по отношение на надзорния орган, но нямаме такива правомощия по отношение на Европейската Централна банка, което може да се окаже проблем. Член 130 от договора за функциониране на Европейския съюз е източник на известно противоречие, тъй като не можем да упражняваме надзор върху финансовия сектор без демократичен контрол. Трябва да се направи разлика между фискалната и паричната политика. Има противоречие между тези две области. Паричната политика не може да се превръща в заложник на фискалната. Не бива да се допуска и обратното. Това въжи и за банковия надзор вътрешният пазар също трябва да бъде взет предвид. Т.е. всички кредитни институции трябва да са обект на надзор, но не в една и съща степен. По-малките банки, например, нямат нужда от проверки на място от страна на Лондон или Франкфурт. А за сравнение, банки, които са от значение за целия европейски банков сектор, трябва да са обект на редовен контрол. Правилата обаче трябва да въжат за всички, т.е. ако се стигне до проблеми, общо европейският механизъм трябва да може да се задейства по отношение на всички банки, малки или големи. Освен това, механизмът за надзор следва да се прилага във всички държави членки. Към момента обаче съм с впечатлението, че не всички държави членки искат да се включат. Много е жалко, че не желаят да участват именно държави членки, които оказват голямо въздействие върху финансовия сектор. Трябва да се опитаме да направим тази нова структура привлекателна за всички държави членки, да я превърнем в изкушение, на което те да не могат да устоят. Трябва всички държави членки да могат да са обект на надзор. Нека направим така, че на правителствата да им е трудно да обяснят на избирателите си защо не искат да участват в системата. разделението на структурите за финансов надзор, най-вече на структурите за надзор върху банките, не е добро решение. Особено като се има предвид, че предстои държави да се присъединят към валутния и економически съюз. Какво означава всичко това като вземем предвид предложението за Европейския банков орган. Съгласно предложенията на комисията, що се отнася до този орган, следва да се предвидят отделни структури, най-вече за уреждането на спорове и мерките при кризи. Като се има предвид това, ще трябва да са необходими двойни мнозинства – ще се създаде един специален комитет, в който ще са предвидени специални места за унези, които не участват в сътрудничеството. И когато този комитет взема решения и съветът по надзор иска да ги отхвърли, то ще трябва да се осигури мнозинство сред участващите държави и ще са необходими поне три гласа за сред неучастващите държави. Става дума за разделение на структурите на вземане на решения. Но това ли е правилното послание? Това ли е правилният стимул? Така не мотивираме държавите членки да участват. Някои по-малки държави могат да си помислят, че могат да оказват по-голямо въздействие, именно когато не участват. А трябва да постигнем точно обратното. Да стимулираме по-малките държави да се включат. И мисля, че това е отрешаващо значение. Същото въжи и за управителния съвет. Ако предвиждаме подобни условия за гласуване, то това не е правилният стимул. Има ли смисъл да приемаме точно определени квоти, при положение, че не знаем колко страни ще участват в сътрудничеството? Ако те се окажат повече или по-малко от предполаганото, то ще трябва да правим промени в първоначално предложените цифри. И трябва най-открито да си поставим следния въпрос. Допустимо ли е при вземането на важни решения, например за уреждането на спорове, Европейската Централна банка да получава инструкции от Европейския банков орган? Допустимо ли е институция, която отговаря за целия вътрешен пазар, да дава инструкции на институция, която отговаря само за част от него? Става дума за голяма институция като Европейската Централна банка, която следва да получава инструкции от мъничък орган като Европейския банков орган. Това е все едно едно пале да дава инструкции на голямо куче. Трябва да обмислим структурата за вземане на решение, въпросите свързани с вътрешния пазар и въпросите за демократичния контрол. Не бива да вземаме прибързани решения, тъй като става дума за много значими проблеми. Ако вземем прибързани решения, то те могат да поставят опасен прецедент. В разговорите по последния пакет за надзора се оказа, че не винаги натискът, който оказва съвета, води до добри решения. Нашата институция е по-силна, в сравнение с съвета, когато въпроса опира до вземане на общоевропейски решения, на решения в духа на Европейския съюз. С удоволствие ще си сътруднича с колегата Тайсен. Много благодаря и на втория докладчик. Започваме сега с докладчиците в сянка. Първо по първия доклад ще дадем думата, след това по втория. Заповядайте, господин Питела. Грация, президента, и интервенго. Добър ден, господин председателю. Ще се изкажа за пруденциалния надзор на ЕЦБ, на госпожа Тисен. Споделям точното и становище. Хареса ми обаче и това, което каза колегата Гиголд, както и предизвикателствата, които прехвърли пред нас. Предложението за регламент всъщност е наистина добра отправна точка. По-специално смятам, че една европейска институция, която е под шапката на ЕЦБ, ще даде възможност за развитие на банките, които да бъдат над национално ниво и съответно прави връзка между банковия риск и държавния риск. Искам да подчертая три основни момента, които според мен трябва да бъдат засегнати. Първият бе засегнат от колегата Тисен по един много добър начин – Многократно бе казано, че съвета реши по 127 член 6 линея да работи, което маргинализира Европейския парламент. Предложението всъщност идва точно от този подход. Европейския парламент не играе тук важна, решаваща роля и това е огромна грешка. И не казвам а, това само защото аз съм заместник-председател на тази институция. Смятам, че би трябвало да се възползваме от познанията и работата на Европейския парламент през годините, особено последния мандат. Трябва да се хармонизират различните системи на пруденциален надзор в отделните държави членки. Не всички държави членки обаче са концентрирали банковия си надзор в националната си банка. Например, в Германия централната роля на БАФИН – е под шапката на Министерството на финансите. Ето ви разлики в отделните държави членки и тези разлики не трябва да се подценяват. По-специално внимание в нашата дискусия трябва да бъде даден на пети член в регламента, където е записано, че националните органи могат да играят роля в подготовката и прилагането на актовете на ЕЦБ на тема надзор. И накрая по отношение на отчетността на ЕЦБ и нейната независимост. В 17 член в предложението за регламент е записано, че ЕЦБ в надзорната си дейност е отговорно пред парламента и съвета. И аз питам тогава, как точно ще бъде изразена отговорността пред нас на ЕЦБ? За разлика от това, което се случва пред съвета, Европейския парламент ще бъде изключен и е изключен от подбора на кадри за този надзорен орган по чапката на ЕЦБ. Този надзорен борд, освен това, е такъв, че по предложението той ще има огромни правомощия. Той ще може да да получи допълнителни функции в 36-то съображение е описано това. Така че демократичният контрол, за който говори и колегата Гиголд, като че ли е оставена, поставена под въпрос. В по-нататъчни дебати ще засегна по-подробно тези въпроси. Благодаря на докладчицата. Благодаря. Господин Балц има думата. Äh, Благодаря, господин председател. Мисля, че първо трябва да си изясним за какво следва да говорим през идните месеци и седмици и за какво не. И двата доклада съдържат предложения за създаването на общ механизъм за банков надзор. Нито повече, нито по-малко. Това не означава в никакъв случай, че приветстваме решението за създаването на Европейски банков съюз. Вече от доста време изискваме от съвета да вземе решение за системата за гарантиране на депозитите, например. Освен двете предложения, за които говорим, разполагаме и с доклада по собствена инициатива на госпожа Тайсън, който отправя поглед към бъдещето. Несъмнено е, че двете теми са свързани по същество, но не бива прекалено много да ги обвързваме, да смесваме нещата. И не бива да говорим по теми, които не попадат в обхвата и на двата доклада. Няколко думи за системата за надзор. Приветствам идеята за създаването им. През изминалите години кризата показа, че действащият общоевропейски механизъм за координация не е достатъчно ефективен. Затова бе създадена и структура за надзор, включваща няколко органа. Новият механизъм трябва да представлява една единна структура. Трябва на всяка цена да избегнем дублирането на компетенции на отделните структури. Трябва също така да направим ясно разделение на правомощията от една страна между националните органи и общоевропейската структура. Приветствам идеята за общ механизъм за банков надзор. Трябва да се намери ефективна система, в рамките на която действащите национални органи и общоевропейските структури взаимно да се допълват по смисъла на принципа за субсидиарност. В идеалния случай механизмът би следвало да е приложим към всички 27 държави членки, но знаем, че тази цел от политическа гледна точка няма да е лесна за постигане. Във връзка с това си задавам въпроса колко ефективен може да е един подобен механизъм за надзор, ако не е относим към най-мощната в финансовия сектор държава членка. Защо следва да се вменят правомощия на Европейската Централна банка? Защото тя се ползва с много високо реноме, има много голям опит и има тесни връзки с Европейския съвет с системен риск. Същевременно обаче трябва да се гарантира нейната независимост, така че да не се стигне до конфликт на интереси по отношение на правомощията на Европейската Централна банка в областта на паричната политика. Във връзка с това трябва да се отдели оперативната част на надзора от вземането на решенията. Европейската централна банка ще отговаря за надзора, а Европейският банков орган за вземането на решенията. Европейският парламент и Европейският, извинете, съветът на Европейския съюз трябва да упражняват контрол. Един общо европейски механизъм за надзор, според мен, е стъпка напред към по-голяма интеграция. Но подобен механизъм трябва да е обект на адекватен контрол. Вече неведнъж сме изтъквали и ще продължим да изтъкваме, че не е достатъчно единствено съветът да вземе решение за същността на този механизъм за надзор – В момента е под въпрос Европейския банков съюз и то в момент, когато повечето граждани поставят под въпрос Европейския съюз като цяло. Затова според мен не бива да прибързваме. Създаването на един подобен механизъм няма да представлява окончателно решение на проблемите свързани с кризата. Разбира се, той ще е едно необходимо условие за рекапитализирането на банките по линията на Европейския механизъм за стабилност. Но това не е единствената предпоставка. Остават още три месеца до края на годината. Няма да ни е възможно да приключим до тогава законодателната процедура, която така или иначе е много амбициозна. Според мен не е реалистично да смятаме, че от 1 януари 2013 година механизмът ще заработи. Това стана ясно и на заседанието на министрите на економиката и финансите. Това бяха първоначалните ми коментари. Мисля, че за момента са достатъчни. Благодаря. Thank you. Mr. Klintz, please. Благодаря. Господин Клинц. Äh, <clears throat> Всички преждеговоривши ясно показаха, че Европейският парламент не само приветства идеята за създаването на подобен механизъм, а и изиска неговото създаване още преди две години. Въпросът сега, разбира се, дали Европейската Централна банка следва да разполага с правомощия за надзор. Преди две години заявихме, че механизма за надзор не е задължително да попада в обхвата на правомощията на Европейската Централна банка. Ако се създаде структура за надзор на ниво Европейска Централна банка, ще възникнат два проблема. Първо, в един момент със сигурност ще се стигне до проблеми, до грешки и това ще навреди на репутацията на банката. Второ, искаме Европейската Централна банка да запази своята независимост по отношение на паричната политика. Но ще се стигне до положение, при което ще бъде необходимо да се мобилизират средства за подпомагане на банките. И то в момент, когато механизма за стабилност и механизма за ликвидация на изпаднали в несъстоятелност банки все още няма да функционират. В такъв случай средствата ще се набавят с средства на данакоплаците. И тогава механизмът за надзор ще попадне под политически натиск от страна на министрите на финансите на държавите членки. Не бива да допускаме нещо подобно. Трябва още веднъж да изложим идеята, която изтъкнахме и преди две години. И по-точно въпроса, който поставихме преди две години. Достатъчно ли е механизмът да обхваща само банковия сектор? Има връзка между банките и застрахователните дружества, например. И това отново ни отвежда до въпроса дали правомощията за надзор следва да се вменяват на Европейската Централна банка. А ако ги вменим на друга структура, то механизмът ще може да обхваща и застрахователните дружества. Преждеговорившите изложиха позиция, която не само приемам, но и приветствам. Разбира се, в наш интерес е да не се стига до разделение. Необходимният е режим за надзор за еврозоната, но не бива да се стига до разделение, което да окоръжи британците да проведат референдум за излизане от Европейския съюз. Трябва да направим всичко възможно, за да избегнем подобно положение. И за да го избегнем, ще трябва много подробно да обсъдим механизмите за гласуване и за вземане на решения. Колегата Гигулт ясно заяви, че не бива да създаваме структури за вземане на решение, които да са прекалено големи или да се дублират. Унези държави, които са взели решение да се присъединят към економическия и валутен съюз. И това са всички държави членки с изключение на с изключение на Великобритания и Дания, би следвало да се присъединят към този режим за надзор. Но Лондон случая ще остане извън обхвата на режима, а това е най-големият финансов център в Европа. Принципът на субсидиарност и пропорционалност трябва да бъде отчетен. Новият механизъм за надзор следва да разполага с компетенции за надзор върху всички банки в Европейския съюз. Но той следва да упражнява тези компетенции по силата на делегиране на правомощия на националните надзорни органи. Има много малки банки, като например спестовните каси в Германия. Те няма да попадат в обхвата на общоевропейския надзор. Но възниква въпросът за банки от рода на Кастел, частна банка в Вюрцбург. Ако се стигне до положение, при което се наложи да им се отнеме лицензът, то тогава правомощията си ще трябва да упражни общо европейската структура. Иначе в процеса ще участват националните органи. фонда за преструктуриране и ликвидация. Мисля, че доста време ще отнеме създаването на този фонд. Какви структури следва да се изградят в отделните държави членки? Трябва да помислим по този въпрос. Трябва да помислим и по въпроса за въвеждането на едини правила. В отделните държави членки в момента има различни определения на данъка върху банковия сектор. Някои държави изобщо не искат да го въведат. Какво имам предвид? Създаването на фонда за преструктуриране и ликвидация ще ни отнеме още поне 10 години. А що се отнася до схемата за гарантиране на депозитите, мисля, че трябва да се придържаме към първоначалното си предложение, а именно – че този механизъм следва да спада към прерогативите на държавите членки. Записал съм си още много точки, но няма да се спирам върху тях, за да не повтарям казаното от колегите. Ще кажа само няколко думи за легитимацията и отчетността. Изграждането на институции, извинете, институциите, структурите за вземане на решения в Европейския съюз все повече се усложняват. Гражданите не разбират как функционира Европейския съюз. И когато говорим за създаването на нови структури, като структурата за надзор върху банковия сектор, то с това не допринасяме за решаване на проблема. Трябва поне Европейският парламент да изпълнява функциите си за надзор, Съгласен съм с господин Гигулт за това, че трябва да имаме възможност, например, за извършване на специални разследвания. Трябва да имаме право и да изискваме информация. Тези правомощия са ни вменени от нашите избиратели. Благодаря. Господин Клинц, господин Преседо ще вземе думата малко по-късно. Господин Ламберт за сега. Благодаря. Благодаря за това, че ми отстъпи мястото Антолини. Аз ще се опитам да съм кратък. На френски казваме, че няма защо да бъркаме бързината с ентусиазма. И наистина е важно от ентусиазъм да не се хвърлим на изводи, които ще ни тласнат към нова криза. Знам, че в съвета също споделят това виждане и аз по същия начин. И факта, че опитахме първо по друг начин да разрешим директивата, не даде достатъчно добър, добър сигнал за началната ни ориентация. Това, което каза Мариан а, Тайсен и което всъщност бе подкрепено от съвета като идея за даване на главната роля на Европейската централна банка, всъщност бива подкрепено и от Свен по няколко начина. Първо, чрез демократичната отчетност и участието на държавите възприели и не възприели еврото като парична единица, т.е. да няма два вида държави. След това, трябва да решим дали законовите ограничения, на които е подвластна в момента ЕЦБ, не и налагат и ограничения върху това дали си върши работата правилно и добре. Дали да решим да увеличим демократичния контрол и след това дали резултатът от това ще бъде положителен или не, да продължим със същата схема или да изнамерим някаква друга. Тоест, това всъщност сами не можем да го решим или пък да изчакаме да видим какво ще се случи. По-добре е предварително да поискаме правно становище, за да можем да знаем дали сме в рамките на изискванията на договорите или не. Това трябва да бъде, според мен, разрешено преди да започнем работа по схемата тези две точки. След това, на трето място, нека да подчертаем, че ние тук в Европейския парламент сме били от край време защитници на контрол и на комюнаторизация на тези въпроси, свързани с банковите пазари и с капиталовите пазари. Това обаче ни отклонява от крайната цел, защото Европейската централна банка няма участие, например, в застрахователните и презастрахователни пазари. Затова смятам, че трябва да създадем една по-голяма институция, която да има възможност да обогатява и разширява дейността си. Сега обаче, така както сме разположили силите, такова разширение е невъзможно. Затова е по-добре да преобмислим нещата преди да започнем работа по тях, а вместо да започнем и след това да поправяме резултатите. Не искам да избързвам с изводите, но смятам, че има ограничения какъвто и да бъде изборът, който да направим, той ще бъде ограничен в една или друга степен. В съвета се случва същото. Мнозина започва да си задават въпроси относно това дали изхождаме от правилната основа или не. Така или иначе, обаче не прибързвам с изводите. Просто повтарям, че трябва да се съобразим с изискванията на съвета. Благодаря. Господин Преседо сега има думата. Президенте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците. Наистина инициативите са различни една от друга, но съставляват пакет. Взаимно свързан и обвързан. Предложението за ЕЦБ може да бъде схващано само като изменение на директивата за Европейският банков орган и да бъде гласувано по процедурата за съвместно взимане на решение. Това е възможност да избегнем гласуване, в е, чието резултат не сме сигурни. Когато обсъждаме европейската надзорна система, когато я обсъждахме, не знаехме какво ще се случи, не бяхме сигурни от това, дали механизмът ще има всеобщо европейско действие или дали не трябва да работим за създаването на нова европейска фигура юридическа фигура в областта на финансите и нейното техническо измерение, например механизми за разрешаване на конфликти или за бърза реакция. Подобно на тези механизми се опитахме да създадем механизъм за банков надзор. Смятам обаче, че това не е достатъчно. Трябва още една стъпка напред да се направи от екзистенциална гледна точка. Същото, което се случаи в момента на установяване на еврозоната и създаването на данъчен съюз, сега ни трябва такъв финансов съюз, тъй като това е връзката с реалната економика. С други думи, смятам, че предложенията ни са недостатъчни. Вчера в реч в Берлин председателят на Европейската централна банка каза, че това е всъщност цената, като плащаме ако има обща парична единица, цената на парите не може да бъде различна за различните потребители, дребни или едри, в различните държави членки. Ето за това споменавам екзистенциалността на решението, което ще вземем. Защото това в крайна сметка би се отразило на взаимообмена на паричния обмен между държавите. Парични потоци ще излизат от една държава и ще влизат в друга, в зависимост от това къде лихвите са по-големи или по-низки. Това са е съответната морална и етична цена. Ето за това предлагам да помислим по всички тези въпроси. Когато предлагам Европейската Централна банка да бъде основният стожер на Банковия съюз, това, според мен, отразява в голяма степен предпочитанията на държавите членки. И освен това, ние самите сме вменили на Европейската Централна банка функции по надзор. Има прецедент, с други думи. Други различни въпроси също трябва да бъдат разрешени, като например разделението на банковия и пруденциалния надзор. Пруденциалният надзор е свързан с кредитиране на потребители, били те частни или фирми. Разбира се, механизмите за това могат да бъдат не само от паричен характер, а от какъвто и да било друг, ако се въведе този разделителен модел. По въпроса за надзора, смятам и аз, че трябва да има демократичен контрол от страна на Европейския парламент. По въпроса пък сега за обхвата, периметъра на Европейския на този банков съюз, трябва да уточним как, кои банки ще бъдат обхванати. Аз смятам, че това трябва да са всички банки, съставляващи финансовата система, защото очевидно стана ясно вече, че системният риск проистича не само от големите банки, а и от малките такива. Друго нещо, което искам да спомена сега е, контролът бил и упражняван той от Европейската централна банка, трябва да се осъществява по един и същи начин във всички държави членки. Тоест контрола в държавите членки няма вече да се упражнява от националните органи, а от един централизиран такъв. Контролът сам по себе си няма да се промени, ще се промени само посоката, в която протича. И по сега по въпроса за е, взаимоотношенията между Банковият съюз с тези държави, които не участват в еврозоната. Разбира се, че трябва да стигнем до някакво споразумение, което да задоволява в еднаква степен и двете страни. защото това в крайна сметка ще заздрави и консолидира вътрешният пазар. Затова е толкова важно да намерим задоволяващи всички вкусове и изисквания механизми за контрол. По въпроса за легитимацията и демократичният контрол и отчетност, разбира се, че парламента трябва да бъде основният играч – така както всъщност вече се случва при обсъждането на този пакет. Този пакет бива обсъждан още от самото начало в един такъв унитарен вид. Затова смятам, че е много положителна идеята да започнем още от самото начало да разглеждаме тези директиви едновременно. Благодаря. Мисис Гулард. Благодаря, госпожа Гулард. Мисля, че я няма господин Стрижичек, който също е докладчик сянка за двата доклада. Кое пане председайци? Благодаря, господин председателю. Господин Стрейчек взима думата. Мисля, че настоящият дебат дебат е правилният дебат. Постъпихме правилно, че обсъждаме двата доклада едновременно. Дебата около докладите Тайсен и Гиголд е, е наистина паралелен и затова ми харесва подхода ни. Гледайки в залата, видях, че всички политически групи в Европейския парламент са изправени пред една и съща дилема, както и е, европейските консерватори. А това е, че имаме депутати, е, чието държави са част от еврозоната и други, чието държави не са. Най-вероятно аргументите във вашите политически групи са същите, като и тези в моята. Аз съм представител на ЕКАРЕ и трябва да говоря от името на господин Епинг, който е представител на държава членка на еврозоната. Споделям неговото становище, че за неговата страна надзора от страна на ЕЦБ е подходящ, пак казвам, за неговата държава членка. Пак ще повторя, има обаче други членове на нашата група, които се питат колко стриктен и силен би трябвало да бъде контрола на ЕЦБ. Слушайки дебата, стигам до това, че е ясно, че е необходим общ европейски надзор. На някои обаче казват докъде трябва да се простира. Едни казват до държавите членки на еврозоната, други казват трябва да се включат и онези, които са обещали да се присъединят към нея, а пък други, включително и аз, казват, че нещата не са толкова ясни, черни или бели. Ние зачитаме становището на 17-те държави, които биха искали Европейската Централна банка да бъде техен надзорник, но пък други извън тези 17 смятат, че националните надзорни органи трябва да запазят правомощията си. След това възниква въпросът какви ще бъдат правомощията на националните надзорни органи, след като се създаде европейския и кой ще има последната дума. Хубаво е да говорим за този централен европейски надзорен орган, но нека да видим какви правомощия ще останат у националните. Техните правомощия са записани в конституциите на съответните държави. Пак повтарям, техните правомощия са записани в конституциите на съответните държави. Централните банки, централните надзорни органи в тези държави членки отговарят за финансовата стабилност страната и техни мандат е определен в Конституцията. И това не е нещо, което лесно може да бъде разрешено. Не винаги съм съгласен с господин Ламбъртс, но този път съм съгласен с него. А, това е наистина основен въпрос. Когато човек прибързва, не винаги взема правилните решения. Така че хубаво трябва да помислим по въпроса. Имам и няколко по-дребни бележки, свързано, свързани с вече казаното тази сутрин. Ако ми позволите, ще започна с господин Гиголт. Той говореше за демократичната легитимност на процеса. Ако не бъркам, и пет стъпки, господин Гиголд, които биха довели до а, демократична легитимност. А, господин Гиголд, не искам да коментирам а, дали това е вярно или не, но пък според мен е добра основа за по нататъшен анализ. На второ място. над националния механизъм за надзор би означавал промяна в учредителните договори. А такава промяна може да се случи само ако националните парламенти са информирани. Никой до момента не спомена националните парламенти на държавите членки. Гражданите, гласоподавателите, Отделните държави членки са тези, които трябва да могат да вземат решение. И това за мен е изключително важно. Не казвам дали трябва да има или не трябва да има банков съюз. Казвам само, че гласоподавателят е този, който трябва да вземе това решение. При изготвянето на поправките, Трябва да направим така, че правото на глас а, на всеки един от членовете на този надзорен орган а, да бъде разпределено а, равно, по-равно, извинете, между онези, които са членове на механизма и онези, които не са. Онези, които не са, най-вероятно ще бъдат слабата брънка и всеки път най-вероятно останалите, които пък са членове, ще могат да приемат решение с мнозинство, като а, ги оставят малцинство. Това ще на основите на процеса на интеграция. Госпожа Тайсън най-вероятно знае какви са рисковете, които вървят а, ръка за ръка с по-големите правомощия на ЕЦБ, защото тя спомена колко са важни националните надзорни органи. Ето това е основният въпрос е, ние, които представляваме държави, е, където еврото все още не е, е национална валута, трябва да направим така със своите изменения, че националните ни надзорни органи да са институции от последна инстанция. И накрая, Предлагам в дебата за този единен надзорен механизъм да погледнем нещата в тяхната цялостност, защото заедно с този механизъм трябва да има и фискален, и паричен съюз, а не може да има тези три съюза без политически съюз. политическите прерогативи на централната власт в Европейския съюз трябва да бъдат подсилени. Това трябва да се разглежда като един цялостен процес с допълнителни мерки, които ще доведат до по-голям съюз и по-силен съюз. За това настояваме да има демократичен мандат, който да върви заедно с процеса. Т.е. за гласоподавателите са тези, които трябва да вземат това решение. Те трябва да определят посоката, в която да вървят нашите решения. Това са първите ми бележки и благодаря за вниманието. Now Mr. Klute also report, uh, Klute, Uh... Господин Клуте, който е докладчик в Сянка. Also ich glaube, ich kann mich relativ kurz fassen. Das ist... Мога да съм сравнително кратък, тъй като вече бе казано не малко. И въпреки, че представлявам лява политическа група, позицията ми не е по-различна от позицията на колегите, изказали се до тук. Първо, за създаването на единна надзорна структура за банковия сектор съм, тъй като тя е необходима предоставка за предпоставка, извинете, за доизграждането на вътрешния пазар. Въпросът е как точно да бъде организирана тази структура. Във връзка с това бяха повдигнати редица въпроси. Аз също съм скептичен във връзка с вменяването на правомощия на Европейската Централна банка. В доклада на господин Гиголд става ясно колко сложно ще е взаимодействието между Европейската Централна банка и Европейския банков орган на ниво структури, а трябва да вземем предвид и взаимодействието на ниво служители в тези структури. Като вземем предвид и това, става ясно, че предложението на комисията е потенциален източник на значими проблеми, то носи и риск от провал на целия проект. Мисля, че освен Европейската Централна банка трябва да се вменят правомощия и на вече действащите три органа за надзор. Но това ще доведе до проблеми с координацията, както между тези органи, така и с държавите членки. Проблем, според мен, е и разделението на държави членки на еврозоната и държави членки извън нея. Доклада по собствена инициатива на Мариане Тайсен се посочва, че следва да се избягва регулаторният арбитраж, но ако направим разделение между държави от еврозоната и държави извън нея, мисля, че е вероятно да дадем възможност за регулаторен арбитраж. Като се има предвид всичко това, скептично съм настроен към вменяването на правомощия на Европейската Централна банка. Ще внеса изменения, в които предлагам по-скоро засилване на ролята на Европейския банков орган. Всички банки трябва да са обект на надзор по механизма, но не в еднаква степен има различни банкови модели на ниво държави членки. Например, кооперативни банки, спестовни каси. Това са стабилни банкови институции, които не причиниха кризата и добре се справиха с нея. Не бива да се стига до подриването на тези структури. Демократичен контрол, отчетност спрямо Европейския парламент, мога само да се присъединя към тези идеи. Един много съществен, според мен, въпрос е следният. Какво да предприемем по отношение на сенчестото банкиране? Мисля, че трябва да поработим по този въпрос, защото каква е ползата от ефективен контрол върху банковия сектор, върху официалния банков сектор, ако паралелно действа секторът на сенчестото банкиране? Според мен няма смисъл, тъй като ако не контролираме сенчестия сектор, то това ще обезмисли и всичките ни постижения по отношение на официалния банков сектор. Благодаря. Имаме сега един е, списък от 8 е, колеги, които са поискали думата. Слава Богу, имаме време. Ще помоля обаче колегите да се опитат е, да говорят по-лаконично. Госпожа Голарт е докладчик в Сянка. Ето ви, вие сте тук. Ако сте готова, имате думата, ако не, пък може и накрая да се изкажете. Трябваше да говоря по телефона, за съжаление, ако искат колегите да говорят преди мен, аз ще си изкажа последна. Господин Ланге. Äh, äh, äh, Благодаря, господин председателю. Много добри аргументи бяха изказани и първият от тях е свързан с правното основание. 127 член 6 линея казва, че когато има единодушно решение, определени надзорни функции могат да бъдат прехвърлени на ЕЦБ – с изключение на правомощи в сферата на застраховането. Това не е удовлетворително правно основание, за да се е, дават е, такива огромни и всеобхватни правомощия на ЕЦБ. И не бива да забравяме този факт. Фактът, че Европейската комисия е направила такава стъпка, е, провокира веднага реакция у нас, защото тревогите около прехвърлянето на такива правомощия на ЕЦБ са е, множествени и големи. Има конфликт на интереси между паричната политика и надзора на банките, както и забъркването на централните банки в надзора. Демократичният надзор също възниква като проблем. Борда, който отговаря за парична политика в ЕЦБ, не може да отговаря за банков надзор. Така че е, този орган за надзор трябва да бъде напълно независим от структурите на Европейската Централна банка. Демократичният надзор не означава а, всеки да изразява мнението си, а трябва да изглежда така, както той изглежда в Германия. Трима депутати от Европейския парламент а, ще бъдат изпратени и след всичките ни дебати с господин Мерш, поне един от тези трима трябва да е дама. Ръководителят на надзорният орган трябва да бъде избран от Европейския парламент. Това не може да е човек, който да ни бъде представен като бъдещо назначение. След това Сроковете ни притискат. 57 човека работят в ЕЦВ по този въпрос. Разбира се, че те имат богат опит, но надзорните органи в държавите членки, които контролират банките, фондовете борси, застрахователното дело, имат около 53 000 души общо като кадри наети в тях – Та, ако погледнем тези 53 000 спрямо тези 57 в ЕЦБ, нещата не се връзват, особено, що имаме предвид обхвата на работата им. За разлика от много колеги, аз смятам, че Европейската Централна банка трябва да получи, разбира се, допълнителни правомощия по 127 алинея 6, но Европейския банков орган трябва да работи по надзора на банките заедно с националните органи. Та, да, колко е безмислено и абсурдно това предложение, мога да иллюстрирам със следното. Сътрудничество с банковия орган. Тоест, Европейския банков орган бива канен като наблюдател, някой, който да помага на ЕЦБ. Е, това е абсурдно. Националните надзорни органи са под ЕЦБ, Европейската, Европейския банков орган едва ли не ще бъде разтурен. Затова аз предлагам да се занимава ЕЦБ с това, което е вменено по закон и при един финансов пазар Европейския банков орган да получи такива правомощия. Мислили сме за това и сега изведнъж всичко се отменя. Какъв е смисъла да имаме единен надзорен механизъм, когато имаме пък Обединеното кралство, където 60% от пазарите са в Лондон и този пазар няма да бъде обект на надзор. Е какъв единен механизъм е това? Не. Вместо единен надзорен механизъм имаме разделение на Европа и то едно разделение, което може да се окаже а, доста барутно. В а, проекторегламента Европейската комисия заявява, Държавните правителствени ръководители призовават Европейската комисия да създаде съответните разпоредби за такъв надзорен механизъм в момента в който се създаде такъв механизъм за еврозоната, европейския механизъм за стабилност, при вземане на съответно решение ще има правомощия за рекапитализация на банките. Ето, ясно е за какво е това предложение. Това предложение иска да даде възможност пряко да се рекапитализират испанските банки като банкия, защото Испания не иска да кандидатства за помощ по нормалния път. Така че цялата европейска система за банков надзор се преобръща с главата надолу, само и само Испания да получи това, което иска, или поне една испанска банка. Наистина не мисля, че това е подходящо. Европа не може да надзирава 6200 бан... 620 извинете, банки, а пък а... по 127 член 6 алинея а... имате нужда от единодушие. Единодушие означава най-низкия общ знаменател. Никой няма да ни пита нас. В съвета ще започнат а, да се а надиграват а и ние трябва да обърнем нещата и да ги върнем в нормалната им позиция. Да, Европейската Централна банка може да получи допълнителни правомощи за надзор. Да, може да има пряка връзка с Европейския механизъм за стабилност, както иска Испания. Но Европейския банков орган е този, който трябва да отговоря за надзора на банките в Европейския съюз. под огромен натиск сме, дори е, чисто времево и това не е свързано по никакъв начин с е, времето. Имате Дексия, Банкия, Northern Rock, е, други малки банки. Дексия имаше 511 милиарда в е, книжата си. Преди нещата да се преобърнат. Нордърн Рок 150 милиарда преди да потъне. Това не са някакви дребнички банки. Сложили сме прак 70 милиарда. Над 70 милиарда това е голяма финансова институция, не е нещо дребничко. И ако погледнете идеята за матрица на Драги, тогава имате трансгранична дейност, инвестиционни портфели и тогава може да се падне под тези 70 милиарда. Ето, това не можем да приемем. Okay, Mr. Langen, thank you very much. Благодаря. Дали да продължаваме така както нещата започнаха да звучат. Не знам дали да продължим. Да, благодаря. Господин Хокмарк, а и аз съм съгласен с всъщност казаното пове... от повечето колеги. Много интересни размисли бяха споделени. И аз смятам, че трябва да осъзнаваме ясно факта, че можем вместо да консолидираме Съюза, да го тласнем към разпад и то с най-добри чувства и намерения. Тоест, не винаги целта, т.е. средствата, използвани за целта, ще я постигнат. Имаме правила и директиви, които регулират не само финансовия пазар, а и единния пазар като такъв. И до фрагментирането на този пазар бихме могли да стигнем, ако продължаваме по пътя, по който сме тръгнали. Нещо друго, което искам да кажа, всъщност в същия дух на казаното от господин Ланген. Лесно е да се разбере, че да се очевидно е всъщност, че имаме нужда от повече надзор и по-качествен такъв. Но като изслушах някои от колегите, и като прочетох някои от предложенията, изглежда сякаш, че игнорираме факт, че вече има такъв банков контрол. И това не е тайна, нито за мен, нито за вас. Има национални органи, законодателни органи, които упражняват надзор върху надзорниците и така нататък. Тоест, нека сега да не откриваме Америка и да твърдим, че трябва да установим надзор, който вече съществува. То, нека да казваме, че търсим да изнамерим по-добър от съществуващия надзор. Нека да не създаваме нови институции, а да оптимизираме начина на действие на съществуващите. Структура, надзорна структура, хубаво е да има такава, но ако тя е замислена и създадена само за половината от европейския финансов пазар, когато европейският пазар изцяло е по-скоро интегриран, отколкото раздробен, то тогава какво правим? Търсим да интегрираме финансовите пазари Финландия, Швеция, Норвегия, Дания, Естония, Латвия, Литва. Тези пазари са интегрирани в банковата си финансова, застрахователна и борсова част. Работят всъщност в близко сътрудничество. В мрежа почти. И ако установим надзор, който да изключва половината от това, което описах, е меко казано нелогично. И противодейства на целта, която преследваме. Не искаме да се превръщаме и в арбитри на това. Дали е добре да има повече засилено и консолидирано надзираване или не. Тоест, надзора, европейският надзор може да се осъществи по няколко начина. Това, което обаче трябва да признаем е, че надзора, който ще установим в бъдеще, трябва да бъде по-действащ от, по-добре действащ от сегашният. Какво искам да кажа с всичко това? Дали това ще бъде Европейската централна банка или не, какви ще бъдат нейните правомощия, прерогативи и така нататък, това е един въпрос. Друг въпрос е структурата, която обхваща всичко останало. Тоест не бива не бива да сме лекомислени и да мислим, че ако създадем някакъв нов орган, той по дефиниция ще въдвори ред. И по-добър при това от надзора, който в момента се осъществява. Мисля, че и това е важно като изходна база за цялата ни работа. Благодаря. Obrigada, Sr. Президент, eu acho que estamos num debate... Много благодаря. Елиса Феррейра е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Наистина много вълнуващ дебат. И независимо от казаното до момента, бих искал и аз да направя три или четири коментара. Тук в парламента в общи линии има консенсус. Тъй като всички сме на мнение, че трябва да има единен надзорен орган. Съгласни сме е, всъщност по този въпрос от е, юни 2010 година и от там насетне сме приели немалко директиви. Днес обаче стигаме до конкретна законодателна дейност, която трябва да бъде в дух на последователност с всичко, което съществува до момента. Господин Отмар е един от докладчиците по директивата за банките и по разпределянето на правомощията на някои други институции, като Европейската Централна банка или Европейският банков орган. Огромна власт бива съсредоточена в ръцете на този Европейски банков орган, който ще надзирава всички останали институции в системата, що се отнася до тяхното управление, както и до обявяването на фалити, например. Дали ще предоставим надзорни функции на ЕЦБ в еврозоната или не? Това е въпроса, който днес ни вълнува и аз смятам, че отговорът е утвърдителен. Защо? Защото Европейска Централна банка е всепризната, престижна институция. Въпросът е да изнамерим по-добър начин за да използваме нейните правомощия. След като изслушах преждеговорившите, бих искала да кажа, че един от възможните, ако не е единствено възможният път е хармонизиране на вътрешните и външни банкови практики, външни и вътрешни за еврозоната, ако не искаме да раздробим единният пазар. Так, този подход ще разреши въпроса, според мен. И Втората ми бележка е свързана по-конкретно с еврозоната, защото ако Европейска централна банка се превърне в един единствен надзорник, то тогава тя трябва да абсорбира местната национална практика на надзор и също така да се превърне в общ знаменател на всички комитети, органи, съвети за надзор. Това вече повдига въпроса за това, кой ще надзирава в такъв случай застрахователните агенти или сенчестите банкери, ако ние се съсредоточим само върху търговските банки. Миналата седмица обсъждахме съдържанието на банковото дело като концепт в смисъл дали да се включи застраховането в него или не и какво всъщност да бъде контролирано и надзиравано от Европейска централна банка. Системата е различна в различните държави. Банковото дело обхваща различни области. И за това се питам как би следвало да процедираме, защото надзорната роля на Европейска Централна банка би могла да се сблъска с някои национални интереси. И как бихме могли съответно да хармонизираме системата за ранно предизвестие с непрекъснатия надзор или пък с процедурата при обявяване на фалити. Все още тези характеристики не са уредени. не са уредени, освен това и защото банковите институции не винаги оперират единствено и само в една държава. Връзката, значи, между всички тези надзорници трябва да бъде ясно уредена, защото надзорният орган не може да бъде единствен, ако няма разбирателство по това кой трябва да се отчита пред него. и е И така. И така, Европейският банков орган очевидно ще има освен конкретните си правомощия и възпитателни функции за създаване на банкова култура еднаква в различните държави членки. Ако не бъркам, следващата седмица се предвижда да се публикува доклада Ликанен – през октомври месец ще има нови резолюции за банковият съюз и стратегията на Европейският парламент трябва да бъде ясно определена. Ясно определена и в политически смисъл, за да не изключва никого. Смятам, че това е една от главните цели, която трябва сериозно да преследва парламента и да бъде активен, да бъде разумен и да преследва целите си, без разбира се да забравя, че това, от което сме заобиколени в момента, не дава резултат надзорът, който съществува в момента, не дава търсения от нас резултат. И не бива повече да се залъгваме, че конкретните мерки, по-маломерни, по-дребни, ще дадат резултат. Смятам, че в момента е създаден благоприятен политически климат, който ще ни даде възможността да прокараме процеса изцяло. Благодаря. Now, uh, please, Mrs. Intveld. Uh, um, Госпожа Ван Интвелт. Благодаря, господин председател. Според мен разискванията ясно показаха, че сме изправени пред дилема. От една страна искаме бързо да намерим решение, затова и обръщаме поглед към Европейската Централна банка. От друга страна, обаче, някои смятат, че едно подобно решение няма да се окаже добро в дългосрочен план. А дали ще сме способни да вземем решение, което да сработи в дългосрочен план за толкова кратко време – Съмнявам се. Нека заявим, че ни е необходимо решение в краткосрочен план. В краткосрочен план можем да вменим правомощия единствено на Европейската централна банка. Ако Искаме обаче в дългосрочен план да установим системата за надзор така, както искаме да я установим, ще трябва да продължим работа. За сега можем да вменим ясно ограничени и определени правомощия на Европейската Централна банка. Това е решението в краткосрочен план. А в дългосрочен план трябва да изградим системата за надзор така, както си я представяме. Не бива да позволяваме да се упражнява натиск върху нас. Не бива да позволяваме да ни принуждават да вземем решение, от което в дългосрочен план няма да можем да се оттървем. Може би ще можем да намерим решение в средносрочен план, т.е. да вменим правомощията на Европейската Централна банка. Но в дългосрочен план трябва да търсим други възможности, за да изградим системата така, както искаме. Курин, ще се спра върху три момента. Първо, не бива да подценяваме необходимостта да предприеме мерки от спешен порядък за установяването на система за надзор върху банковия сектор в Европа. Изправени сме не само пред проблемите във връзка с кризата с държавния дълг, но и с липсата на доверие към банковата система, представлявана от банки като Банкия, Дексия и други – затова мисля, че трябва да предприемем действия от спешен порядък. Според правните анализи, с които съм се запознала до момента, няма смисъл да оспорваме правното основание за вменяване на правомощия на Европейската Централна банка. Същевременно обаче предложенията в настоящия си вид не са издържани. Трябва да продължим работа по тях – много е важно да ги разглеждаме в пакет, така че да застанем на единна позиция. По този начин подходихме и към шесто пакета. Той се основаваше на четири предложения възоснова на договорите предложения, които предвиждаха съвместно вземане на решение и две предложения извън тази процедура. Признали ли са вече комисията и съветът, че трябва да разглеждаме предложенията в пакет? Господин Барозо отправи послания в тази посок. Много е важно съветът и комисията да ги разглеждат в пакет, тъй като са до голяма степен взаимосвързани. Няколко думи за предложението за Европейската централна банка. Европейската централна банка е независима в областта на паричната политика. Тези нейни функции трябва да се отделят от новите надзорни функции. Трябва да се осигури в по-голяма степен демократична отчетност, що се отнася до надзорните функции, които ще се вменят на Централната банка. Напълно съм съгласна с господин Гигулт за това – Трябва моделът да се разработи така, че постепенно в него да могат да участват повече банки и повече държави. Следва да се въведе система, която да обхваща колкото се може повече държави членки. Колкото се може повече държави членки трябва да искат да участват. Системата следва да обхваща всички банки. Що се отнася до по-малките банки, задачата на Европейската Централна банка ще е по-лесна в сравнение с банките от значение за цялата система. Всички банки обаче трябва да са обект на надзор. Четейки двете предложения, оставам с впечатлението, че те ще отслабят позицията на Европейския банков орган. Посочено и в двата текста, че този орган ще отговаря за въвеждането на обща нормативна уредба, че ще допринесе за доизграждането на вътрешния пазар. Но ако вменим правомощия на Европейската централна банка, ще отслабим позицията на банковия орган. Ако вменим на Европейската Централна банка правомощия, ще обединим правомощията на държавите членки и ще ги поставим на общо европейско ниво. Ясно е докъде ще отведе това. Съгласна съм с всички онези, които казаха, че ни е необходимо време. Разбира се, трябва да поставим качеството пред скоростта, но мисля, че трябва да се опитаме да усъвместим двете неща. Трябва да ускорим темпото и същевременно да приемем добри решения. Това е необходимо, тъй като кризата продължава парламентът трябва да ускори темпото на работа. Председателят благодаря. Господин Андрю Дав. Благодаря. Както знаете, аз съм от комисията по конст конституционни въпроси, която ви поздравява. Също така ви изпраща едно ясно предупреждение. Предложението на Европейската комисия, според мен, ще създаде големи проблеми за економическото управление на Европейския съюз. Основното е надзорната функция на Централната банка да бъде прозрачно и подотчетно, като в същото време да продължи да бъде независимо, що се отнася до парична политика. Има политически аспекти на този въпрос, но а, има и съдебни такива, юридически вътрешния проблем с една нещо, което бих нарекал китайска стена, Госпожа Тайсън трябва да се опита да обясни каква е тази китайска стена в ЕЦБ. Има и външни проблеми, разбира се. които бяха засегнати от различни депутати, свързани с отношенията с нас, но и с националните парламенти. На второ място няма два, две разделения между държавите членки. Имаме онези, които са вътре и което още не, другите, които не са. А онези, които не са, се разделят на две. Има част от тях, които имат независим а, банков сектор, другите не. А тези, а, които пък са отвън, представлява държавата, в която са финансовите пазари на Европа. Затова си мисля, че трябва да помислим за радикална альтернатива. А тя би била да се създаде един орган на финансовите служби в Европа, в който да се слеят органите, които съществуват по-настоящем като парламент ние трябва да започнем дискусия по този въпрос и да дадем тон на останалите, преди да приемем правното основание за надзорната система, която а, трябва бързо да бъде създадена. И накрая, черпайки от предишен опит, мога да кажа, че съветът на министрите най-вероятно ще разчете погрешно този сигнал. Или ще обърка нещата. Благодаря. Господин Каринц има думата. Uh, much, very... Благодаря. Много неща бяха казани. Ще се опитам да бъда кратък. Общата ни цел би трябвало да бъде да укрепим Европейския съюз и общия пазар. Когато мислим за банков надзор или банков съюз, точно това трябва да се попитаме в посоката, в която вървим, ще укрепим ли съюза или ще го отслабим, както каза Гонард, като го разделим. В Европа има ясен проблем с доверието в пазарите. Пазарите не вярват на институциите вече доста време, а ние все още се радваме на потребителско доверие. Не бива да забравяме обаче, че ако сбъркаме тук, не само няма да върнем доверието на пазарите у нас, но и потребителите ще започнат да не ни вярват, нещо, което до момента не е факт. В моята страна, Латвия, едно решение от есента на 2008, взето в Ирландия, да се покрият а, всички депозити, оказа своето въздействие в Латвия, една държава извън еврозоната, защото 70% от банките в моята страна са скандинавски и те са извън еврозоната, но имат, а, така как да кажа, по-голям брат някъде другаде. След ирландското а, решение да има пълно покритие на всички депозите, Швеция реши да направи същото и в Швеция, и в а, дъщерните си дружества. И тогава една от банките ни бе опразнена от пари и това ни струваше над 1 милиард. Нашата страна нямаше 1 милиард да спаси тази банка. Трябваше да се обърнем към МВФ, към Съюза за пари и така. Трябваше да бъдат спестявани нашите банки. Така че едно решение, взето в една част от Европейския съюз, доведе до много тежки последствия, без никаква умисъл, в друга част на Съюза. Да. Нека да обобщя. Когато говорим за банков надзор, не бива да подсилваме съществуващи разделения в Европейския съюз. Съгласен съм с Корин, че ако имаме такива централизирани надзорни правомощи, те трябва да покриват територията на целия Европейски съюз и на еврозоната, и извън еврозоната, и би трябвало а, вътре да бъдат включени всички държави членки. Помислете, например, за Естония. Тя сега е в еврозоната, но банките и са от държави, които са извън еврозоната. Е как ще контролираме там? Естонските банки, кой ще ги контролира? А Великобритания? Те никога, никога, не дай си Боже, да им се наложи, няма да влязат в еврозоната. Но има банки в Великобритания, които са а, банки от еврозоната. Така че, ако искаме надзор в а, Европа, не трябва да подсилваме такова разделение, защото в противен случай неяснотата за пазарите ще продължи, а може да се пренесе и към потребителите. Ще започна да текат капитали, които да изтичат от една страна и да се вливат в друга и то съвсем хаотично, а, което ще бъде в наш ощърп. Така че, ако има такъв надзор, всички трябва да бъдат под неговата шапка и тогава трябва да видим а кой е ЕЦБ? Какво се случва тогава? Права на глас, права на представителство, държавата извън еврозоната, как ще бъдат покрити? Трябва да отговорим на тези въпроси. И когато се зададе тази структура, тя трябва да вземе всичко това предвид. Не е лесно, но европейския проект никога не е бил лесен. Благодаря. Thank you. Romania is not in euro area, but has banks from <laughs> euro. Да, стана ясно, че има държави, които не са в еврозоната, имат е, банки от държави членки на еврозоната или на други съюзи. Не е сложно, вяр... не е лесно, вярно е. Заповядайте. Я chciałbym zacząć таки мои крутки рефлекс. Господин Нитрас, благодаря господин председател. Ще се опитам да съм кратък. и да реагирам на казаното от господин Каринс. Да, наистина в Латвия чухме, че има голям процент от банки в чужди ръце, в Полша това са 60%. И в този смисъл искам да ви разкажа нещо за съществуването на един механизъм в Полша, а именно факта, че в Полша съществува Испанска банка, полските банки са стабилни, не са отслабени, имат капитал и в наскоро проведени преговори се направи опит да се установи възможността за спасяване на тези полски банки, които в момента са в ръцете на испански акционери или са притежавани от испански банки холдинг. И този дебат, значи, се случва във време, в което от друга страна обсъждаме тук директивата за надзора. Затова искам да попитам как точно смятаме да защитим общият пазар. Страните от източна и централна Европа са различни от Великобритания, например, защото Великобритания не желая да се присъедини към еврото, ние обаче желаем. Има наскоро направено изи, официално изявление от полското правителство, което възнамерява още тази година да се присъедини в, към еврозоната 2012 година или ако това не се е, получи, бъде в най-скоро време. Не мога да забравя да изтрия от паместа си кадрите, които Гледах по телевизията за положението в Мадрид днес сутринта. Испания е една от най- проевропейските държави в Европа и е член на еврозоната. В Полша не сме в еврозоната, но не можем да си позволим да не спазваме изискванията към еврозоната, които са формулирани от Европейската комисия. Съответно, цената, която плащаме за желанието си да влезем в еврозоната е висока, определено присъединяването ни към Европейския съюз също ни струва много, коства много усилие и възвръщаемостта на това усилие не се отчете веднага. В някои държави членки продължава да има забрана за работа на полски работници. Позволете да кажа в заключение, че в момента приключваме този 7 годишен период на изключване на нашите работници от пазарите на другите европейски държави. Сега се стремим да се присъединим към еврозоната и какво заварваме? Заварваме, че тази еврозона съвсем не действа задоволително и в същото време тези държави, където няма надзор, държат по-голямата част от банковия сектор на Полша, банков сектор, който междувременно е, се е справил много добре. Защо говоря за всичко това? Съжалявам, че звучи може би малко радикално. Радикален съм обаче в желанието си да спася нашия общ проект, а не да го взривя трябва да има едни и същи правила и изисквания за всички. Ние сме член на Европейския съюз. Това е така и сме членове на Евросъюза, защото искаме да участваме на равна нога с останалите на Европейския единен пазар не можем да си позволим да имаме по-малко права, отколкото другите. И нещо в заключение също да кажа. Изключително съм впечатлен от водения днес тук дебат. Впечатлен съм, че всички са на едно и също мнение или поне се доближават до едно и също мнение. Очевидно е трудно да говорим единогласно. Важното обаче е, че защитаваме, ако не единогласно, в общи линии Европейският единен пазар. Целта е той да бъде запазен и консолидиран, а не раздробен. Съгласен съм с господин Ланген. Наистина имаме надзор, който е действащ и резултатен, ако не и образцов понякога. Така че създаването на нов орган за пруденциален надзор, общностен такъв, е опция, но трябва да почерпи от опита на съществуващите вече опции. И всички банки трябва да бъдат е, подвластни на този надзор, между другото, национални, регионални, местни. Разбира се, надзорният орган, ако е единен и централизиран, няма да бъде близък до действителността, в която живеят и работят банките в държавите членки и техните региони. И това ще го отразя в моите изменения. Сега по въпроса за политиката за конкурентността в Европа, как бихме могли да използваме надзора на банките като фактор за засилване на конкурентно способността на нашия Европейски съюз. Благодаря, господин председател. Госпожа Гулар, благодаря. Аз ще бъда много-много кратка, защото вече почти всичко бе изчерпено. Почвам с бележката, че наистина работим по такъв пакет и наистина сме на едно и също или поне на много сходни позиции. Тоест, има какво да се довърши, но то не е много. По въпроса за 127.6 не знам какво решение ще вземем, но целта е определено е да запазим еврозоната и нейното единение. Имам един въпрос, свързан с, с съдържанието и друг с формата. Какъвто избор и да направим, трябва след това да го преследваме и да се придържаме към много. Всички искат да е, съберат положителните черти на съществуващото и да се отърват от отрицателните на съществуващата система. Това е логично. Органите за контрол и надзор трябва да бъдат могъщи и независими от политическите приоритети. Как обаче да запазим ЕЦБ с нейните положителни качества без да трябва да отстъпим по политически причини. Ако решим да запазим ЕЦБ, то със сигурност ще трябва да се съобразим с политическите приоритети. Не може да има и едното, и другото. И ЕЦБ, и вътрешен пазар съгласна съм с казаното от а, Ланген. По правните въпроси трябва да внимаваме, защото да бъдат те юридически издържани и да могат да издържат на критика и на евентуални жалби, подавани срещу тях. По въпроса сега за контекста. Какво се случва в Европейския съвет, съвета на Европейския съюз през юни месец? Те излядоха за становище, че трябва да има банков надзор, за да се рекапитализират при възможно най-добри условия европейските банки. Когато говорим за рекапитализация, не бива да забравяме, че някои малки банки могат да пострадат. Критерият значи не трябва да бъде малки или големи банки. Критерият трябва да бъде еднакъв за всички участници в банковия пазар директното е, рекапитализиране на банките се нуждае от надзор. Съгласни сме. И бързо ще изпълним тази задача. Каквото започнахме обаче да правим по въпросите на рекапитализацията, трябва ли да се парира и да изчака да приключим работата си по директивата или не? комисията и съвета бяха започнали работа, която изведнъж установена. Няма обаче яснота за това какво ще се случи с държава като Испания, ако нещата се забавят прекалено. Дали пазарът няма да изпита недоверие към нас? И за това призовавам към възможно най-голяма скорост на нашата работа и възможно най-добро качество, разбира се. Благодаря на всички колеги за казаното в дебата. Благодаря. Thank you. We don't have any other request for the... Благодаря, каза председателя. Няма други желаещи да се изкажат. И така, господин Мерлин от комисията има думата. Much, uh, Mr. Chairman, for giving me the floor. We found this debate... Uh... Благодаря, господин председател. Според нас разискванията бяха особено интересни. С задоволство отбелязваме, че вашата комисия вече е очертала основните моменти. Това е особено важно, тъй като Предстои съветът да започне работа по законодателните предложения на комисията. Първата среща на работната група на ниво съвет ще се състои утре и в други ден. Редица въпроси бяха повдигнати във връзка с Европейската Централна банка. Защо следва да се вменят на Европейската Централна банка правомощия за надзор върху банките в еврозоната и може би и върху банките извън нея? Както знаете, това бе изборът направен на срещата на върха на страните от еврозоната – в края на юни комисията разгледа това предложение и реши да го последва поради редица причини. Първо, убедени сме, че Европейската Централна банка може да изпълни вменените и правомощия. Тя се ползва с доверие, разполага с необходимия експертен опит и е независима. Всичко това са предпоставки за изпълняването на тези правомощия. Знаем, че има и някои недостатъци на един подобен подход. Трудно ще бъдем страните, участващи в механизма и онези извън него да се ползват с едни и същи правомощия на ниво надзорен комитет в рамките на Европейската Централна банка. Това е един от недостатъците на вменяването на правомощия на Европейската Централна банка. Трябва обаче да признаем, че и други решения биха имали своите недостатъци можем да решим да създадем друга структура за надзор, структура извън Европейската централна банка. Не смятаме обаче, че един такъв подход ще допринесе за установяването на силен, ефективен и съгласуван механизъм за надзор върху банките в еврозоната. Трябва да вземем предвид, че Европейската централна банка не е ограничена от правна гледна точка. Тоест няма законови ограничения за нейните действия. Тя може да разполага с дискреционни правомощия за упражняването на надзор. Нещо, което би било трудно осъществимо за Европейския банков орган или за новосъздадена структура на надзор. Това са в общи линии предимствата и недостатъците на подход, основаващ се на вменяване на правомощия на Европейската Централна банка. Този подход има своите недостатъци, но недостатъци би имал който и да е друг подход. Друга причина, поради която решихме да последваме решението на съвета на върха на страните от еврозоната, бе изтъкната и от комисар Бърние – Въпросът е особено важен. Трябва колкото се може по-бързо да постигнем съгласуваност между трите институции. Нямаме основание да следваме подход различен от предложението на срещата на върха на страните от еврозоната. Смятаме, че трябва максимално бързо да се съгласуват действията и на двете институции на комисията и на съвета. Да се надяваме, че ще можем да постигнем в скоро време и съгласуваност с парламента. Член 126 на договора като правно основание. Един от недостатъците на това правно основание е, че не се предвижда процедура по съвместно вземане на решения. Но комисията неведнъж е изтъквала, че разглежда двете предложения в пакет и трите институции следва да се споразумеят за двете предложения. Това е духът в който започваме преговори. Няколко думи за предвидения график. Много добре разбирам всички онези депутати, които призоваха за благоразумие, които заявиха, че не бива да действаме прибързано по един толкова чувствителен и сложен въпрос. Напълно приемам тези аргументи. Същевременно трябва да се възползваме от темпото набрано в рамките на целия политически процес. Комисията смята, че би било изключително жалко, ако през 2013 година продължат разискванията по тези две предложения това няма да се възприеме добре от пазарите, няма да се възприеме добре от гражданите, няма да се възприеме добре и от международната общност. Трябва да сме наясно, че тези законодателни предложения се вписват в мерките за справяне на кризата, с кризата в еврозоната и за това работата по тях трябва да приключи колкото се може по-бързо. Смятаме, че предвиденият срок, а именно до края на тази година, е доста амбициозен. Същевременно обаче тук във вашата комисия и в съвета разполагаме с експертен опит в областта на надзора, така че ще имаме възможност да вземем решение до края на декември. Силно се надяваме, че ще успеем да приключим работа до края на декември. Комисията е готова да оказва всякакво съдействие на парламента по техническата част на работата. Председателят благодаря на представителя на комисията, господин Козес. Благодаря, господин председател. По въпроса за графика преди думата да я дадете на докладчиците на комисията. Наистина трябва да бързаме, наистина има криза, наистина трябва да намерим разрешения и бързо и ефикасно действащи механизми. Но не бива да сме слепи и глухи към посланията на държавите членки. Франция и Германия съвсем неодавна казаха, че има нужда от повече време. И в този смисъл не може да бързаме ние като парламентаристи, ще бъде несериозно да бързаме. От името на НП искам да кажа, че датата е по-добре да бъде отложена. Датата на доклада и на измененията. И дори това отлагане да бъде с няколко седмици, пак смятам, че ще изпреварим съвета. И една юридическа бележка по адрес на комисията. Хубаво е човек да вижда как Европа се развива с по-бързи стъпки от договорите и правните разпоредби, които са същите като преди 40 години. Сега виждаме нещо наистина ново. Европа върви крачка в крачка с, с ръка за ръка с, с правното основание и юридическата система на Съюза, която се развива със същия темп. Благодаря. Thank you. Now, okay, Mrs. Goulart. Но, je, moi, je voudrais simplement demander à... Само на Жан Пол да му кажа нещо. Разбира се, че трябва да си свършим добре работата, а не да бързаме. Но когато казва да отложим с няколко седмици, какво точно има предвид? Нека да кажа конкретна дата. И аз смятам, че е от стратегическа важност да покажем ние парламента, че можем бързо да работим и да сме по-ефикасни от съвета. Нека обаче да не чакаме нещата да се случат на куково лято. Нека ясно да си очертаем графика. Да, благодаря. Комисията да каже технически как вижда нещата, колко техническо, колко технологично време им е нужно и след това ще изляза аз с конкретно предложение за дата. Това всъщност е работа на председателя. Той ще установи графика. Благодаря. Извамата докладчици се съгласиха на 22 октомври да разгледаме техните доклади пак, а 26 октомври да е крайен срок за измененията. Сега ще дам думите на двамата докладчици. Първо госпожа Тайс zeggen dat ik onder de indruk ben van de voortreffelijkheid. Благодаря. Трябва да кажа, че съм силно впечатлена от това колко точно се изказаха колегите. Много сериозен диалог и много се радвам, че стана така, тъй като въпросът е сериозен и затова и ние трябва да бъдем сериозни. Е, чух е, колеги, които са за ЕЦБ и тези, които са против ЕЦБ. Някои казват, че има дилема, различни аргументи бяха изложени и за това мога да кажа, че разбирам всички. Разбирам тревогите на колегите и за това се опитах да кажа същото и в своите встъпителни думи. Е, от една или друга гледна точка всички тръгваме от едни и същи тревоги и безпокойства и според мен това е добра отправна точка, защото така ще търсим заедно решение. Знаем, че трябва да работим по предложението на Европейската комисия. Това предложение се фокусира върху ЕЦБ. А, ясно е, че трябва да кажем и своето становище, но от друга страна бива да забравим и становището на ЕЦБ, както и къде се намира ЕЦБ в цялата тази структура. Ние сме ограничени от това предложение, имайки предвид правното основание. Не можем да направим много повече. Е, има обаче един климат, една атмосфера, в която се надявам да направим нещо, което искам от много години. И това е надзор над европейските банки. За това мисля, че можем да започнем да работим. Сега няма да можем много радикално да подходим, нещо съвсем из основи да построим колегите казаха, че пък от друга страна не почваме и от нищото. Имаме политическо споразумение, което е подписано на ниво а, еврогрупата. Така че не можем това споразумение да го сложим в чекмеджето и да го забравим. То е много важно и като отправна точка. Европейската комисия сега излиза с предложение и ние трябва по това предложение да излезем със свой коментар и свое решение. За това, господин председателю, предлагам а, да започнем с всички онези безпокойства и тревоги и оттам насетне да работим по предложението. Какво имам предвид? да няма такова разделение между 17 и 27, да работим за 27-те държави членки. Искаме съюз, искаме единен пазар, искаме по-голяма интеграция в Европейския съюз и не искаме допълнително да разбиваме съюза на групи и подгрупи. В а, предложението мисля, че можем да работим тук за по-добър текст. Системата трябва да бъде еднаква и за онези, които не са членове на еврозоната. Трябва от друга страна да гледаме и реално на нещата, защото държавите, които не са членове на еврозоната, биха могли, разбира се, да се включат по-нататък в нея, но от друга страна трябва да могат да вземат ясни решения и да имат право на глас, така че това не бива да се забравя. От друга страна, трябва да анализираме конкретните условия за по-тясно сътрудничество, така че да се опитаме държавите, които искат да участват в системата, да имат по-голяма възможност да участват в нея. Ще видим и какъв ще бъде с статута на унези държави, които не са част от еврозоната и няма да бъдат, може би, в, под шапката на този надзорен съвет. Макар, че не ни се иска да има такива. След това пък трябва да видим и този надзорен съвет, какви правомощия ще има, как ще взима решения автономни, до каква степен ще може да взима решения. Този съвет или този борт в случая трябва да се движи някъде между двата органа за вземане на решение на ЕЦБ, ако бъде по чапката на ЕЦБ. Има, разбира се, и дерогации за различните държави, като, например, да не давам примери всъщност, но а, как а, да подсилим този борт или този съвет? Най-вероятно трябва да го подсилим, като дадем допълнителни правомощия за гласуване на онези държави, които не са членове на еврозоната. След това говорим за банки. Разбира се, че говорим за банки. Не можем а, да избягваме факта, че в случая се говори за тях. Колегата Клинц казваше, че изстрахователните фирми трябва да се включат. Не, ако се избере 126 член, 27 член, смете 6 нея. и е, тогава се изключват застрахователните дружества. Поне така е записано в учредителния договор. И като е избрано ЕЦБ, няма как да се включат застрахователните дружества. След това, какъв тип банка, говоряки за банки? Чухме много аргументи за това имаше аргументи, които казват, че не може всички банки да бъдат под прекия надзор на една такава централизирана система, защото не би било устойчиво положението. Тогава трябва да видим кои могат да бъдат подложени на директен контрол или надзор и кои ще останат под надзора на националните надзорни органи. И по този начин, ако разделим нещата, може ли да има такъв цялостен, централен подход? Имаше едно изслушване през септември по този въпрос и трябва да видим дали тук може да се работи. Кой какви компетентности ще има? Какви ще бъдат националните компетентности, какви ще бъдат тези на европейски ниво и какви ще бъдат компетенциите на Европейския банков орган? Ето тук трябва хубаво да помислим. Имаме възможност за маневриране до известна степен. И тук стигаме до тази отчетност. <clears throat> Ако изберем ЕЦБ, то знаем, че ще може много по-малко ние да имаме думата по случващото се. Но, ако ЕЦБ получи тези нови правомощи и продължава да бъде така независима, то тогава трябва да се запишат в регламента повече разпоредби, свързани с конкретните компетентности. Не можем а, да искаме всичко да бъде извършено от този борт, надзорен борт, защото това не би било подходящо. Така че в самия регламент трябва да бъде урегулирано всичко и по-малко неща а, да бъдат оставени на този съвет в зависимост от това как е съставен той. След това независимостта на паричните и надзорните правомощия. Тоест да се създаде нещо като това, което в компютрите се нарича firewall или разделителна предпазна стена, за да няма намесване между различните компетенции. Какви са отношенията между този надзорен съвет и органите за вземане на решение вътре в ЕЦБ. Ето тук е много важно и ясно да заявим своята позиция. И накрая стигам до демократичната отговорност и легитимност. Колкото повече тази система почива върху учредителните договори, толкова повече можем да търсим отговорност а, и прозрачност пред Европейския парламент. Така че този демократичен контрол трябва да се създаде а, точно по един такъв начин, за да можем и ние да участваме. След това се говори за това Кой трябва да извършва този надзор? Тук трябва да се намери ясно решение. И накрая, господин председател, можем да използваме юридическо становище, като поискаме правно становище, за да видим докъде можем да стигнем, модифицирайки предложението на комисията, за да можем да изразим всички тревоги, които бяха изразени като докладчик. Ще изляза, разбира се, с а, свой проект на текст след няколко седмици. А, започвам веднага работа. Има варианти да отхвърлим предложението на комисията и да поискаме ново, но ще има ли, има ли правно основание да го направим, не зная. Затова си мисля, че трябва да погледнем какви са възможностите и последствията. Трябва да работим сега по това предложение и, както казах, да видим какви са нашите варианти. Както каза госпожа Голар, не работим в празното. също така трябва да работим в спешен план, защото тази спешност не идва само от испанските банки, а и от това, че всички в момента сме в криза. Така че трябва да върнем доверието към себе си и към банките. Това предложение идва точно за да подсили доверието. Ако искаме нещо съвсем ново, то тогава може да се стигне до пълен хаос. Затова си мисля, че е добре да се работи сега по това предложение. Благодаря ви за изключително интересната дискусия. Много ще ми помогне тя в работата ми а, по този регламент за надзорните органи от европейски тип. Ще разработя своя текст, както казах, и ще чуя и вашите становища. Благодаря. Сега давам думата на господин Гиголт. I would just like to make a few uh, brief comments after, after the discussion. Искам да направя само няколко кратки коментара. Що се отнася до основните критерии, мисля, че повече или по-малко можем да се обединим около една позиция, а именно създаването на един силен последователен механизъм за надзор, който да отчита и потребностите на вътрешния пазар. Механизъм, който да не създава допълнителни проблеми. Беше заявено, че трябва да вземем предвид проблемите, свързани с конгломератите. Бе повдигнат и въпросът за демократичния контрол. Не смятам, че сме изправени пред съществен политически проблем. Проблемът е по-скоро от правно естество. Има ограничения във връзка с правното основание на предложението. момента се опитваме да пренебрегнем правния проблем, но трябва да преценим докъде можем да напреднем. Ако не можем да постигнем напредък, то трябва да се запитаме дали са необходими промени в учредителните договори и дали имаме политическо основание за такива промени. Но като цяло съм съгласен с казаното до тук, а именно, че трябва да излезем с силно и добро предложение. Вече ни бе отправена покана за участие в среща с справната служба. Ще обсъдим случая Марони. Той е от голямо значение за настоящото ни разискване поради две причини. Решението по делото Марони бе свързано с факта, че предишният председател на комисията възлагаше правомощия по един абсолютно незаконосъобразен начин. В случая обаче става дума за други институции, не за комисията. Във връзка с случая Марони, както каза и един от колегите, бе изградено нещо подобно на Вавилоновата кула. Всички се плашат от случая Марони. Въпросът ми към комисията е следния – не може ли случая Марони да се използва като основание за вменяването на толкова широки правомощия на Европейската Централна банка? Случаят Марони ще занимава юристите и в бъдеще. Трябва да го вземем предвид. Не можем на ниво Европейска Централна банка да се прави разделение между държавите, да се прави разделение по отношение на правомощията, които им вменяваме и свързаните с тях права. Напълно разбирам изтъкнатото от полския колега. Първата редакция на предложението на комисията отчиташе този проблем – след това бяха проведени разисквания с правната служба. Тя заяви, че текстът няма да може да остане в тази си редакция. Има и редица въпроси от правно естество, които възникват във връзка с структурата на Европейската Централна банка, с това какво можем да направим на ниво Европейска Централна банка. Ако не можем в достатъчна степен да осигурим демократична легитимност, вменявайки правомощия на Европейската Централна банка, то тогава ще трябва да сме честни, да предвидим създаването на друга институция, която само да се ползва от експертния опит на Европейската Централна банка. Утре, както вече казах, в 8 часа ще се състои разискване с юристи. Приканвам ви да присъствате, ако желаете. Ще участват и колеги, които са работили по този въпрос заедно с мен. Не е необходимо съветът да потвърди, че ще се прилага процедурата за съвместно вземане на решения. Член 126, алинея 7 предвижда единодушие – и сигурен съм, че някои държави няма да приемат 126.7, ако не се постигне споразумение за промяна на регламента за Европейския банков орган. Така че моето предложение е по-скоро насочено към постигането на общо решение. Ако някои държави се противопоставят, на 126.7. То това не бива особено да ни тревожи. Докладчиците в сянка и по двата доклада трябва да работят за намирането на общо решение, при което да поставим на преден план политическите си критерии и трябва да обсъдим кои ще са тези политически критерии. В противен случай ще ни е много трудно да се обединим около една обща позиция. Трябва да проявим отговорност във взаимодействието си с съвета, трябва да проявим отговорност и тук в парламента. Това е абсолютно необходимо в условията на криза. Председателят. 26 октомври е Извинете, 22 октомври е крайният срок за внасяне на измененията. Yes, 22 октомври. October. And deadline for amendment 26. Докладът ще се разгледа на 22 октомври, а крайният срок за внасяне на измененията е 26 октомври. Припомням ви и за извънредното заседание на комисията ни на 10 октомври. То ще се състои между 9 и 13 часа. Ще се проведе изслушване за Банковия съюз и управлението при кризи. Закривам заседанието. Okay, Mr. Langen, Wednesday, 10th of October. Председателя, господин Ланген, 10 октомври, сряда, между 9 и 13 часа. Тогава ще се състои извънредното ни заседание.